körében az európai stabilitási mechanizmus. А сега следващата точка е посветена на Европейския механизъм за стабилност и Административния съд за Европейския механизъм, е, както и за кандидатурите представени за него. Давам думата на господин Лашкевичус уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми депутати. Европейския механизъм за стабилност е международна финансова институция, която е създадена по силата на междуправителствен договор. Подписалите това споразумение са 17 държави, скоро ще станат 18, но този механизъм е отделна институции и той не е част от правната рамка на Съюза. Ето защо е, съвета не може да обсъжда въпроси свързани с механизма за стабилност и не може да дава становище, няма компетенциите да го прави във връзка с е, административния съд за Европейския механизъм за стабилност. Освен това, тъй като Литва не е част от Европейския механизъм за стабилност, нямам е, необходимите правомощия да се изкажа по този въпрос. Всъщност, представители на Европейския механизъм за стабилност могат да отговорят много по-добре на вашите въпроси. Мога да кажа единствено, че поне според мен съответният член, който създава МСЕ, а там се включват и условия за набирането на изпълнителен директор и на други служители този член трябва да се следва. Освен това, член 18 от МС е казва следното, цитирам. Правилата за набиране на персонал следва да определят и разпоредбите за подаване на жалби от страна на съответните кандидати. Ето защо самия правилник за дейността на МС повелява как трябва да се работи при определенето на административен съд. Ето защо виждате, че аз няма как да коментирам създаването на този административен съд. Естествено, от гледна точка на управлението е важно персонала на МС да действа независимо. Подобни съдилища можем да открием и в други финансови международни институции, като МВФ, Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка. Важното е да се минимизират разходите по създаването на този административен съд. Неговите членове ще бъдат възнаграждавани за участието в всяко заседание на съда, но няма да получават пълна или частична заплата. Освен това, членовете на съда не могат или по-скоро могат да, да, да участват и да вземат други постове. Самия механизъм за стабилност няма да, да влияе на, на, на бюджета. Аз съм сигурен, че борда на директорите на МС е Сигурен съм, че, че, че членовете на, на Европейския механизъм за стабилност ще отчитат и е, решението на, на Европейския съд в това отношение. Отново подчертавам, съвета не може да коментира този въпрос. Ако искате да получите допълнителни разнения, обърнете се към Европейския механизъм за стабилност и неговите органи за управление. Благодаря. Благодаря много. Много ми е интересно, между другото, да чуя мнението на комисията. Отново давам думата на заместник председателя и човеч. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове, уважаеми господин министър, аз също бих искал да започна с думи на благодарност към четиримата членове на Европейския парламент, които поставиха въпроси, защото тези въпроси разкриват сериозния интерес към Европейския механизъм за стабилност и неговото развитие. А също смятам, че е, ЕМС е много важен механизъм е, и ясно може да покаже напредъка, е, който сме постигнали за кратък период. Той ще продължава да играе важна роля за финансовата стабилност и нашата способност за решаване на бъдещи проблеми. Затова комисията напълно подкрепя подкрепя всички мерки, които ще гарантират е, вътрешни най-добрите практики за най-крупната финансова институция в света. Това, което е пред нас днес, ни е кара да подчертаем, че е, Поставените въпроси ясно разкриват, че Европейския механизъм за стабилност е независима важна финансова институция извън рамките на договора. Всичко това се гради на знанието и разбирането на положението и оценката давна от комисията. Тук става дума за около 100 член, е, души, е, които ще трябва да могат да изпълняват своите задачи, специално във връзка с заетостта е, и особено затрудненията, свързани в това отношение. Обсъждания административен съд има за цел да помогне на Европейския механизъм за стабилност да урежда различни въпроси, свързани с персонала и спорове във връзка с с заедостта в глобален мащаб по начин подобен на други международни институции. Европейската банка за възстановяване и развитие, Международния валутен фонд, Европейската централна банка административния правилник и правилника за работа вече са приети от Европейския механизъм за стабилност, по-конкретно от неговия борт на директорите и от напълно отговарят с неговата структура на управление и установените затрудне, задължения извинявайте, на неговите управителни и управляващи тела. Няколко думи за уточняване. Първо, административният съд трябва да бъде съставен от независими членове, които трябва да има, да, които могат да се произнасят по различни въпроси, свързани с персонала те няма да могат да заемат друг пост в Европейския механизъм за стабилност. Нито към момента не изпълнявам тези функции, нито преди, нито след това. Така ще се предотврати конфликта на интереси и ще се гарантира необвързаност и независимост. Е, е, тясно ще бъде свързана работата им с Европейския механизъм за стабилност, разбира се, но що се отнася до административния съд, тук не се предвиждат е, някакви специални разходи услуги, както и постоянно плащане. Въпросът за възнаграждението е поверителен, но иначе таксите ще бъдат съпоставими с други международни организации. И освен това, членовете няма да могат да заемат никаква длъжност в Европейския механизъм за стабилността. Иначе не можем да очакваме някакви сериозни финансови последствия и няма в никакъв случай да се стигне до неправомерно използване на административните фондове на Европейския механизъм за стабилност. Всичко което ме връща към първия под въпрос е, кога и, и защо е възможен административния съд. Член 53 от а, е, договора за Европейския механизъм за стабилност а, е, дава право на директора да определя условията за назначаване на управляващия директор и останалите членове. Т.е. борда е този, който определя условията на назначаване, правата на персонала е, за всички работещи в този административен съд. Това е в пряка връзка с е, техните, е, техните задачи. И освен това, нека да кажа, че Европейския механизъм за стабилност наистина, както подчертават добрите, уважаемите депутати, да се опре на практиката на Съда на Европейските общности. От една страна, нека не забравяме, че Европейския механизъм за стабилност не е агенция или институция на Европейския съюз и няма пряк достъп до правораздаването на съда по граждански въпроси така че трябва да бъде създаден съответен орган между Европейския механизъм за стабилност и Европейския съюз и това ще отнеме време, около 18 месеца и тъй като има доста участници, има неща, които не могат да се уредят просто между съда на Европейския съюз и Европейския механизъм за стабилност. Междувременно механизма трябва да реши как ще действа. Не можем да игнорираме факта, че се нуждаем от съответни правни средства и то своевременно. Така че най-доброто решение е да се създаде административен съд, така че Европейския механизъм за стабилност да се съобрази напълно с добрите практики. Не смятам, е, че по този въпрос можем да е, спорим и преди е, да ви дам отново думата. Искам да кажа още нещо. Европейския механизъм за стабилност търси подходящ отговор, но едновременно с това тя си остава една институция с пълна административна и структурна отговорност. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря много. Искам да ви информирам, че в края на дискусията няма да има спонтанни изказвания и заявки с синя карта. На сега господин Елмер Брок. Господин председател, господин е, изпълняващ длъжността съвет на председател на съвета, господин еврокомисар, шокиран съм по какъв начин е една по един толкова важен въпрос се е, с колко съгласувана е декларацията на съвета и комисията. За съвета разбирам, но за комисията съм наистина шокирам. Аз е, съм сигурен, след като чул господин Шевчович, че е, е възможно да се използва е, съдът на Европейския съюз. Т.е. по, по, съгласно договора не, се, не е казано, че трябва той да се е, привлече за работа, е, но че не е невъзможно. За 100 души да служители да се създава административен съд, смешно е. Второ, трябва да кажа, че Европейския механизъм за стабилност е, по който ние докладвахме с колегата Рутия, е част от механизъм, който е самостоятелен, както основателно се казва. Но би било несъмнено по-добре да, го, да говорим за една интеграция в, като общностен орган и в този смисъл подсъдност от съда на Европейския съюз, да не се търсят нови междуправителствени договорености. Това са само думи. Думи, които ни водят в неправилна посока и съм изненадан, че комисията като орган на Европейския съюз поема по този път. А щом няма да струва нищо, ще бъде много по-ефтино, ако съдиите от Съда на Европейския съюз от време на време разглеждат и административни дела на Европейския механизъм за стабилност. Дадената преценка тук ми се струва доста повърхностна, ако позволите и да сравняваме е, председателя на съвета с такива е, въпроси е, за какво отстояние говорим, ами да ги пратим във Вашингтон тогава. Мисля, че тук говорим за липса на политическа воля и разбира се желанието на един орган, който иска самостоятелен, на който му се позволява да, е, да прави това и това ще продължи. Политиката ще се фрагментира все повече а държавите членки искат е, на политика и за това създават един орган, който всъщност се затваря в себе си и аз трябва да кажа, госпожи и господа, шокиран съм е, и съм искрено натъжен от това, което чух от комисията. Председателят, благодаря. Господин Галтиери. Благодаря, господин председател. Трябва първо да изразя съжалението си, че аз също не съм удовлетворен от отговорите, които дадоха съветът и комисията на нашите въпроси. Да, наистина, е, механизмът за стабилност е междуправителствена организация, това добре го знаем, но ако доведем всичко това до логическия си завършек, то а, е, Европейският механизъм за стабилност няма нищо общо с Европейския съюз и аз не виждам защо те изобщо са си направили труда да идват тук представителите на съвета и на комисията, да не говорим за нас. Защо да го обсъждаме? Ако въпросът е толкова безотносителен към нашата работа, то да не си губим времето, но естествено ние знаем, че не е така, че въпросът е изключително важен. Е изключително важен за решенията, които се вземат в рамките на еврозоната е, да не говорим, че създаването на Европейския механизъм за стабилност се позовава на договора като основание. Е, така че е нелепо да се твърди, че ние нямаме каквото и да било отношение към самостоятелния живот на Европейския механизъм за стабилност. Е добре, защо тогава му е нужен на този механизъм независим съд за разрешаване на трудоуправни спорове, Нали? След като Европейският съюз е, е, има съответната организация за 50 000 служители, нали? а тук става дума за стотина. Но ето на, Европейският механизъм за стабилност е, е на висотата на действията си до сега. Той, той се оказва един напълно безконтролен механизъм. И според мен това е твърде обезпокояващ пример за тенденции, които, които са, се развият в Съюза. Нали? Когато изменихме 126 член от договора, ние ясно заявихме, че Европейският механизъм за стабилност не може до безкрай да бъде междуправителствена структура, че постепенно трябва да се интегрира в институционалната и нормативна уредба на Съюза. А тук фактически се прави опит за обратното. Господин Шефчевич казва, че по принцип можело да се прибягва до е, услугите на е, съда за администрацията при Европейския съд. Ами добре, след като е възможно, защо им е независим такъв съд? Това наистина е, е достойно за посмешище. Не виждам как ще се оправдае финансово всичко това. Петима съдии за стотина служители. Седем са съдиите е, в Европейския съд в Люксембург, които се грижат за, за трудовоправните спорове на 50 хиляди души служители. Така не кажа, всяка страна, че нужда в Европейския механизъм за стабилност е държава членка и на Европейския съюз. И Европейският парламент не би се оказал на висотата на отговорността си да упражнява парламентарен контрол, ако не каже всичко това. Нали? От съществено значение, отново казвам, Европейския механизъм за стабилност да бъде приобщен в максимална степен към европейската уредба. Да, разбира се, той се основава на споразумение между правителствата, но той не може да се движи в посока диаметрално противоположна на унази, която следват правителствата в качеството си на представители на държавите членки. Господин Гиголд. Господин председател, първо Та и аз ще изкажа изумлението си от този процес. Сто сътрудници, стотима сътрудници и петима съди. При това имаме Европейски съд с камера или отделение по трудови дела и се питам защо трябва да се създава тази форма в е, е, механизма за стабилност. И след на този въпрос съвета ни отговори, обър, обърнете се към Европейския механизъм за стабилност. Но това е в разрез с записането в договорите. В договорите от 24, 24 и 25 март 2011 година Европейския съвет потвърждава, че Европейския съвет редовно ще бъде информиран от, подчертавам, съвета и комисията за работата на ЕМС. Тоест, вие сте поели ангажимента да се отчитате пред нас. И за това да се позовавате на Европейския механизъм за стабилност, това означава, че не поемате отговорността поета тогава, когато ни убеждавахте, че Европейския механизъм за стабилност е междуправителствена организация. През е, септември тази година господин Реклинг беше при нас и той отказа да отговори на някои конкретни въпроси относно информация за парламента, като се позова на Еврогрупата. Тоест, от вас очаквам като съвет да кажете ясно какво мислите за създаване на този допълнителен орган. На комисията моля да откаже писменно какви решения трябва да се вземат, за да може действието на този съд да, ролята на този съд да бъде поета от Европейския съд, ще спестим така пари на на гражданите на Европа и ще се избегне създаването на допълнителна структура. Председателят, благодаря. Няма други заявили желание за изказване от политическите групи. Господин Шефчович, имате дума. Благодаря, господин председател. Чувам, че се повдига въпроса за тази институция, която беше създадена скоростно. В същото време тази, тази институция е много голяма, една от най-големите финансови международни институции и ето защо тя трябва да отговаря на законодателните разпоредби, на най-добрите практики, е, които направляват дейността на подобни финансови институции. Ето защо от тази гледна точка разбирам защо МС е решил да създаде такъв административен съд. Защото Иначе щяло да има несъответствие с най-добрите практики и не е щяло да има орган, който да се намесва, когато има трудовоправни спорове или жалби от страна на работещите. В същото време Разбирам сравненията, които правите с а, броя на служителите, с правомощията на Европейския съд. Очевидно е, че създаването на, на съд за 100 служители създава притеснения и има съмнение за това дали предложеното решение е най-доброто. Решението на МС е, казва, че ще се използва най-ефтиния начин за, за процедиране. Да се надяваме, че няма да има отрицателно въздействие върху административния бюджет. Ако се случи нещо подобно, това трябва да бъде подчертано дебело. Можем като едно постоянно решение да предложим на МС да започне подготвителна работа относно това по какъв начин трудовоправните спорове могат да бъдат разгледани от Европейския съд. Налице е възможността да се подпише споразумение между МЕС и Европейския съюз. Разбира се, можем да ви дадем подробности за това какви са правните изисквания за сключването на едно такова споразумение. От направения анализ мога да направя заключението, че този процес може да трае до 18 месеца. Съответно, всичко ще зависи от решението на управителния съвет на МС. Комисията там има статут само на наблюдател. Дали те ще решат да поемат по единия път или по другия, да се надяваме, че в крайна сметка ще изберат най- най-разумното решение и онова, което и вие предлагате. Благодаря. Сега ще моля господин Брок да ме разбере. Няма да му дам за втори път думата. Ще дам обаче думата на представителя на съвета. Uh, Благодаря, господин председател на парламента, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря ви за всички изказвания. Нещо, което мога да ви уверя е, че всичко казано от вас днес тук ще бъде предадено на моите колеги министри. Наистина, създава се впечатлението, че решението за създаването на такъв особен административен съд за Европейски механизъм за стабилност е в интерес на неговите служители. Това е, това е, това е много важно и, и за националното правораздаване. А за международните институции, финансови или други, трябва да се създадат някакви альтернативни механизми. Значи Европейския механизъм за стабилност е, е решил да се ориентира към създаването на такъв административен съд. Това е решение на управителните органи на механизма, но механизмът не изключва възможността да се обърне към Европейския съд, така че неговото поделение или съд за европейска администрация да стане компетентно и по трудоуправни спорове в рамките на Европейския механизъм за стабилност. Но това, разбира се, е прерогатива на органите на механизма. И аз съм сигурен, че тези органи са отчели всички относими обстоятелства, преди да вземат своето решение. Също така съм абсолютно сигурен, че Европейския механизъм за стабилност ще си даде изцяло сметка за изразените тук становища от вас, уважаеми госпожи и господа депутати. И както изглежда, това е последния повод да представлявам съвета пред вас Позволете ми да се възползвам от възможността да изрази сърдечна благодарност на всички ви за проявеното търпение, внимание, както по време на току-що протеклия дебат, така и по време на целия мандат на литовското председателство на съвета на Европейския съюз. Благодаря. Благодарим ви, благодарим и на председателството и ако се чуха критични гласове, моля, имайте предвид, че парламентът смята, че литовското председателство се включи активно в нашите обсъждания, за което ви благодарим. С това приключвам този дебат. Надявам се, че в предизборния период няма отново да се обсъждат въпроси за Европейския механизъм за стабилност. Европейския съюз е достатъчно сложен да не го осложняваме